Добро утро. Мисля, че можем да започнем. Виждам, че по-голямата част от докладчите в сянка са тук по важната ни първа точка. Другите колеги също сигурно ще имат с какво да ни ще да допринесат. Разбрах, че докладчикът не се е срещнал с медицински сестри в Унгария и предполагам, че тя ще сподели нещо с нас. Приветствам и докладчика в комисията по околна среда, която ще гласува своето установище в 10 часа тази сутрин, така че благодарим за присъствието тук преди това. Няколко встъпителни думи. Заседанието ни, както винаги, се излучва в интернет. И приветствам с добро утро всички, които ни гледат по интернет. Предполагам, че има представители на професионалните организации, които се интересуват от темите, които обсъждаме днес. Припомням ви, че може да проследите заседанието ни и на нашата интернет страница. Може да се запишете и за редовното ни през комунике отново на интернет страницата ни. И така преминаваме с първата точка от днешното заседание. След малко ще дам думата на нашият подробив докладчик Бернадет Верньо, която е заместник председател. Но преди това искам да приветствам господин Тичър, който е отговаря за досието в комисията. Знам, че той много внимателно се запознал с всички предложени изменения. Ще имаме възможност да разгледаме и да обсъдим внесените изменения. Сигурна, сигурна съм, че Бернадет ще спомени своето становище. Ще помоля първо да си изкаже госпожа Вайскова, след което докладчите в Сянка по доклада, госпожа Легрип, господин Бушой, господин Сен е тук. От името на Обединената левица и аз ще заместя госпожа Макларкин. Господин Шваб, може би ще иска да се изкаже. Всеки, който иска, ще получи думата. Трябва обаче и да внимаваме с времето, тъй като има гласуване предвидено за 10 часа. Но най-напред давам думата на докладчикът госпожа Пернет Верньо. Мерси, мсье президент, и бонжур. Благодаря ви, господин председател, и добро утро на всички. Най-напред бих искал да благодаря да благодаря на всички колеги, в частност на докладчиците в Асянка, с които работихме много успешно. поведохме първото си съвместно заседание с нощи, ще имаме и други такива. И от самото начало на работата ни по досието за професионалните квалификации, интересът от страна на гражданите и на професионалистите непрестанно се увеличава. Мобилността има важно символично значение за гражданството, но тя може да бъде и важен източник за економ... на економически растеж и създаване на работни места и да увеличи като цяло благосъстоянието на гражданите. Интересът се засили и в комисията, тъй като бяха внесени 653 изменения от, колега, от колегите. За щастие, съдържанието на тези изменения като цяло ни дава възможност да се надяваме, че ще постигнем добри компромиси. Все пак обаче за целта ще ни трябва повече време от първоначално предвиденото и затова помолих секретарята на комисията гласуването в нашата парламентарна комисия да се отложи за 10 януари. Надявам се тази дата да, да бъде подкрепена и на заседанието на координаторите, тъй като представителите на почти всички политически групи са съгласни с нея. Като цяло има много внесени изменения, но няма големи изненади относно най-обществените теми. Първата е свързана с професионалната карта. Както знаете, от много месеци насам обсъждаме този въпрос – и можем да разискаме въпроса за сроковете или за въпросът дали приемащата държава членка трябва да достоверява професионалната карта. Припомням, че това вече е процедурата за професиите, които попадат в режима на автоматичното признаване, както и за професиите, попадащи в общия режим и които са свързани с общественото здраве и сигурността. Така че за тези професии няма никакви проблеми, ще успеем да постигнем компромис. За сметка на това, имам известни съмнения и дори не съм много съгласна с включването на новият пилотен проект, който може да доведе, да доведе до забавяне. Подчертаваме, че картата е с доброволен характер, електронна и че може да бъде ефективна само ако се разработи информационната система за вътрешния пазар, което ще доведе до намаляване на разходите, свързани с този пилотен проект. Освен това, изпълнителните актове и делегираните актове, които ще доуточнят условията за всяка професия при искане на професионална карта, се изготвят чрез консултации на национални експерти и представители на професионалните организации в рамките на комитет, както се обяснява и в изменение 86 от моят доклад. Аз лично също така подкрепям мълчаливото признаване. Това е единственият ефикасен начин, по който органите могат да отговарят на всички искания и евентуално да приложат известна гъвкавост по отношение на сроковете. Припомням, че това мълчаливо признаване – по никакъв начин не дава право на упражняване на професията за тези от вас, които биха могли да имат известни притеснения по въпроса. В изменение 270, 310 и 312 се уточнява, че в държавите членки, които не регламентират дадена професия, трябва да се направи най-малкото проверка на валидността на дипломите. Втората тема, която е важна, съгласно внесените изменения, е частичният достъп. Голяма част от колегите предлагат да се изключат най-малко професиите, свързани с общественото здраве или професиите, имащи някакво отношение към обществената сигурност, или дори професиите, които попадат в режима на автоматичното признаване. Аз съм съгласна с тази логика, ще обсъдим въпроса с докладчите в сянка и останалите колеги, които работят по това досие. Но аз смятам, че националните органи, националните власти могат да предвиждат изключения в конкретни случаи, като те носят отговорност за тези изключения. Но смятам, че действително подходът за частичният достъп е конструктивен сам по себе си и ще намерим добър компромис тук. По въпроса за стажовете, също ми се струва, че ще успеем да постигнем компромис. Почти всички изменения искат премахване на изискването за заплащане на стажа. Знам, че това може да доведе до правни проблеми, но мисля, че ще успеем да постигнем някакво решение след консултации с правната служба. Относно общата рамка на обучение – аз съм твърдо убедена, че това е един много обещаващ инструмент, дори бих казала жизненно важен инструмент и затова подкрепям всички предложения за увеличаване на гъвкавостта на господин Бушо и господин Рошва. Въпросът за езиковите познания е доста деликатен. Поставят се въпроса за тяхната необходимост и за правомощията на държавните за обществените власти но ще трябва да поработим по практическият аспект на тази проверка на езиковите познания. Относно механизма за предупреждаване, очевидно се поставя въпроса за спазването на презумпцията за невиновност от една страна и притесненията на пациентите от друга страна, като се вземат предвид и особеностите на всяка държава членка. И мисля, че ще трябва да поработим за постигането на компромис тук. Виждам, че госпожа Макларкин и госпожа Тюринен са внесли изменения, които на... са близки до моите изменения 37 и 75, които предизвикаха доста притеснения. И затова мисля, че отново трябва да обсъдим този въпрос, за да постигнем решение, което да гарантира правата и сигурността на пациентите, без да поставя под въпрос правата на професионалистите в здравния сектор. Разбира се, няма как да обсъждаме това досие без да повдигнем въпроса за медицинските сестри, така че накрая ще се спра на секторните професии, в частност на професията медицинска сестра. Мисля, че ние сме длъжни бързо да намерим решение на проблемите, с които се сблъскват румънските и полските медицински сестри. За сметка на това, въпросът за приравняването на изискванията за 10 за 12 години общообразователен курс преди достъпа до, образу... до обучението за медицинска сестра е доста по-деликатен. Въпреки, че постигнахме известен напредък през последните няколко седмици. Гледам към Андрея си госпожа Весберкер. Аз лично не съм много сигурна дали е добре да има подобна двойственост, която със сигурност ще доведе до липса на равновесие и дори до дискриминация. Освен това, квалификациите, определени в някои от измененията, предложени от колегите от НП, ми се струват прекалено общи и недостатъчно прецизни, за да гарантира високо равнище на квалифицираност. Пак повтарям, не поставям под въпрос тази двойна система, която се е доказала по отношение на много други професии. В случай трябва да се запитаме дали тази система все още е приспособена и отговаря на реалността на професията медицинска сестра и начина по който тази професия се упражнява в по-голямата част от държавите членки. Затова ми се струва, че ще бъде удачно да имам позоваване на особеностите на тази двойна система, без да стигаме до даването на определение. Мисля, че ще спра до тук, тъй като времето напредва и бих искала да дам на всички, възможността да се изкажат. Може да повдигнем и въпроса за професията на нотариуса и на лекаря но знаем какви са проблемите тук, знаем и какво е отношението на мнозинството на колегите от парламента по тези въпроси. Ще продължим работата с докладчите в Сянка, за да достигнем до една позиция, която да се ползва с подкрепата на мнозинството от колегите, която разбира се да е в интерес на професионалистите и на гражданите като цяло. Както казах, в снощи проведохме първото си задание за гостите в Сянка, второто е предвидено за 21 ноември в Страсбург, третото вероятно ще се проведе през януари. И се надяваме да гласуваме доклада на 10 януари. Благодаря ви и с радост ще чуя вашите коментари. Много благодаря, Бернадет. Много беше ясно това, твоето изложение. Има много изменения, но те са ясно представени. И както всъщност ти каза, това ще се реши на заседанието на координаторите. Така или иначе, обаче получихме достатъчно информация, която след това да ни позволи да стигнем до обмислени компромисни предложения и да излезем със становище като парламентарна комисия, за да може това да повлияе на следващото равнище на дебатите. И сега преминавам към даване на думата на тези, които са я поискали. Започвам първо с докладчика в Сянка, която трябва да тръгне малко по-рано за друго заседание. Затова първата ще бъде тя. От името, освен това, и на Комисията за околна среда ще се изкаже. Госпожа Ваксбек, заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря ви за проявеното разбиране. Ще се спра само върху основните моменти. Според мен по редица теми постигнахме широк консенсус. Смятам, че ще можем да постигнем добър резултат, например във връзка с с частичния достъп, както и по отношение на професиите в сферата на здравеопазването. Що се отнася до езиковите умения, разбира се, искаме да гарантираме високо ниво на езиковите умения. Това е особено важно в сферата на здравеопазването, където възникват съществени проблеми, ако работниците не разполагат с необходимите езикови умения. Подкрепяме и идеята за въвеждането на професионалната карта. Като цяло сме склонни да приемем становището, тъй като то ще доведе до повишаване на трудовата мобилност и ще е огромна крачка напред по пътя към доизграждането на вътрешния пазар. При все това сред основните проблеми все още е въпросът за медицинските сестри. На ниво съвет не само Германия, но и други страни, като например Малта, Словакия, Холандия, Унгария, евентуално Люксембург и Австрия могат да блокират приемането на директивата, ако не се постигне споразумение. Много благодаря за проявената гъвкавост. Вече няколко пъти сме провеждали разговори с докладчика, който установи приятна атмосфера на работа. Но въпреки това, трябва да споделя, че малко се разочаровах от встъпителните ви думи за медицинските сестри. В разговорите си с нас показахте, че сте склонна на малко повече гъвкавост. В страните, които споменах, не е предвиден 12 годишен общо образователен курс. В Германия това би означавало, че всеки втори, който посещава така наречените реални училища, форма на средно образование в Германия, няма да има достъп до професии, като професията медицинска сестра. Много е нисък процентът на безработица в Герма... сред младежите, извинете, в Германия. Той е 8%, а средният процент за Европа е 22%. Това е така, защото в Германия се предвижда повече практическа насоченост на професионалното обучение – повече, отколкото се предвижда в предложението за директива. В приложението на директивата от 1977 година се урежда съдържанието на учебните планове. И съжалявам, че не говорим за това приложение, не говорим за компетенциите, които трябва да придобие една медицинска сестра, а само за общообразователния курс. Господин Петър Лизе вчера в комисията по околна среда заяви, че е завършил средно образование, завършила и висше образование, но в началото на кариерата си като лекар е разчитал особено на медицинските сестри тъй като те имат много голям опит. И за това наистина съм против изказвания от рода на това, че двойното обучение, т.е. обвързването на практиката с теорията, не е достатъчна основа за придобиването на квалификация от страна на медицинските сестри. Това в никакъв случай не е вярно. Не ни е необходим подходът на две нива. Подходът на две нива бе предложен от господин Шваб и от мен под формата на компромис. Изискахме минимум 10 годишен курс на обучение. И в това се включва и двойният подход. Относно изискването на за 12 годишен курс на обучение и за висше образование е хармонизация в посока повишаване на стандартите. Това е един компромис. Можем да заложим само на един вариант, само на 10 годишен курс на обучение. Но е вероятно за това да не се сформира мнозинство в Комисията по околна среда. Затова призовавам докладчика да прояви гъвкавост. Можем да постановим следното. 10 годишен курс на обучение плюс 3 години професионално обучение или 12 годишен курс на обучение в средното училище плюс висше образование. Но крайната ни цел трябва да бъде придобиване на достатъчни професионални квалификации за медицинските сестри. Надявам се, наистина се надявам да можем да постигнем компромис. Okay. Well, Много благодаря. Както стана ясно, че и госпожа Верньо трябва да тръгне, може би сега отново да вземе думата за отговор, казва председателят. Да, благодаря. Наистина много накратко, защото по време на тюрказата седмица обсъждахме много от повдигнатите въпроси заедно. Искам да кажа следното. Вие самата бяхте подчертала много от характеристиките, които трябва да се променят, защото са се променили условията в времето, Изминали са близо 30 години, освен това и самата професия се е развила, еволюирала е. За това е необходимо проучване преди да се вземе решение. Извинявам се, ако не съм се изразила правилно. Не казах, че двойното образование е неприемливо. Това, което имам предвид е, че медицинските страни, като работещи в здравеопазването, и тяхната професия следва да бъдат предефинирани отново с оглед но на приравняване, именно за да се избегне дискриминацията. Това вече се случва в а, Германия, например. Там се прилагат различни критерии и това е, меко казано, неприемливо и неудачно за мобилността като такава. Ето за това поисках малко повече време, тъй като това е под, подмолен камък трудност, която сме срещали още от самото начало. Благодаря, каза председателят. Така или иначе ще имаме изменения от страна на Комисията по околна среда и така минаваме към следващият докладчик от нашата комисия. Първо да ви кажа, кои са се записали. Господин Густавсън е последният, който записах в списъка желаящи. Ето тези са. Да видим дали ще имаме време за всички, които чухте. Госпожа Кораца Билт също е в списъка. Прочетох и името. Госпожа Легри, заповядайте. Merci, le Благодаря, господин председател. Като начало, искам да подчертая, че ми се струва, че е възможно да си позволим малко повече време за работа спрямо това, което бяхме предвидели начално, тъй като това е една от основните оси, които биха могли да тласнат напред развитието на единния пазар. Това бе така определено от комисаря. Затова го предлагам и се надявам че ще се гласува отлагането, което предлага госпожа Верньо за 10 януари. Това ще ни позволи да изработим повече компромисни предложения, които да са приемливи и балансирани за всички, ако не за всички, за по-голямата част. Днес обменяме становища по тези около 600 изменения – и аз бих искала да подчертая, че моята политическа група подкрепя много от централните идеи на тази директива. Това се изразява всъщност и в текста на предложенията за изменения, които са представени от моята политическа група. Те изразяват освен това плури... разнообразието на становища в моята политическа група. По повод сега на картата, на професионалната карта, не смятаме, че трябва да се увеличава, да се удължава повече срокът. Нужен е компромис, разумен такъв, без много да се отдалечаваме от крайната дата, от крайната цел всъщност, а именно да уточним конкретен, новативен и удобен за прилагане инструмента, именно Европейската професионална карта. Тя се очаква вече от дълго време от много професионалисти и от много граждани. По въпроса сега за мълчаливото признаване или признаването по подразбиране, наистина тук има също много коментари. Предложени са много изменения, гледищата са различни. По мое мнение това трябва да се поддържа като възможност, тъй като отговаря на нашите желания. Неколкократно сме повтаряли в групата на НП, че сме за повече ефикасност и делово прилагане на мерките, за да може единят европейски пазар наистина да е достоен за това име. Много от уста, всъщност останалите институции и по-точно съветът също имат своето мнение по този въпрос, участват в преговорния процес и Всъщност ние имаме интерес също да удължаваме колкото е възможно повече преговорите, за да имаме време да изработим собствена позиция. Това признаване по подразбиране вече съществува и ние като европейски парламентаристи трябва да сме особено бдителни, за да не изпуснем възможността, която ни се предлага в момента. Сега, Бих искала също така да поискам двуседмично удължаване на срока, ако това се наложи от страна на държавите членки за професиите, свързани с здравеопазване, здравеопазването. Това е необходимо, за да се избегнат всякакви възможни злоупотреби. Тоест, когато има искане, изрично подадено от държавата членка за предоставяне на допълнителна информация, следователно трябва да е възможно държавата по происход да има време, да има възможност да поиска отсрочка, за да отговори на това искане на приемната държава. Центровете за подпомагане трябва, разбира се, да бъдат включени в процеса още от самото начало, тъй като те са място за контакт. Но това не трябва да бъде свързано с издаване на европейската професионална карта. Поне аз не смятам, че това трябва да бъде в техните правомощия. И така, аргументите, които госпожа Кораца Билд и Гел Пенш подчертаха, са противни на практиките в някои държави членки, където тези професии не са регламентирани. Европейската професионална карта в този смисъл трябва да бъде използвана не като регламентиращ инструмент, а като инструмент, който позволява да се признава образование, придобито в една държава членка в друга. И това трябва да учита факта, че в различни държави членки тези свободни професии са регламентирани по различен начин. По въпроса за частичният достъп, тук също има много изменения, които са представени и аз би ги обобщила последния начин. Трябва да се обследват, да се проучват всички случаи един по един и даже предлагам да се изключат от този механизъм професиите, където се прилага автоматично признаване. Частичният достъп, значи, свързан с някои от правомощията, е, се съдържа в много от предложенията за изменение на нашите колеги. Но аз смятам, че целта ни не е да включим изрично в текста на директивата частичния достъп, като го обвържим с една или друга професия. Аз самата съм съгласна с това, което казва нашата докладчица, а именно, че нотариусите трябва да бъдат включени. Аз бих била против това, защото в такъв случай трябва изрично да включим писмено при това, че нотариусите не подлежат, тяхната професия не подлежи на включване в приложното поле на тази директива. По въпроса за стажовете, почти всички, може би сме на мнение, че те трябва да бъдат включени в приложното поле на тази директива. Едно от моите изменения е именно в тази посока. Това, което смятам обаче е, че трябва да додефинираме, да доопределим това какво разбираме под стаж и възнаграждение за него. И това е от мен, защото останалото бе вече обсъдено. И в заключение искам да подчертая, че членовете на моята политическа група бяха изключително градивно и творчески настроени, даже изобретателно. И в този дух нашите изменения включват и въпроса за двойното дуално образование, което не е характерно само за, Алеман... за Германия, нека да не го забравяме. И в заключение двойното признаване в... не смятам, че трябва да води винаги до дискриминация. Вече сме напреднали по посока на едно евентуално компромисно изменение, което би се избистрило повече, ако имаме малко повече време за размисъл, за да можем да намерим начина по който това компромисно изменение да задоволи вкусовете на всички. Признаването на образователна система на две фази, двойна или дуална, съществуваща в някои държави членки, е въпрос, който касае въпросните държави членки в техните национални правомощия е и това не бива да бъде елиминирано от контекста на нашата работа по тази директива. И така, искам накрая да, в заключение да подчертая задоволството си от начина по който протича нашата съвместна работа. Всички са изключително добронамерени и с малко повече време, в крайна сметка, смятам, че ще стигнем до задоволителни резултати за единия пазар и за гражданите. Благодаря. Зои. Thank you very much, President. Uh, je pense qu'on peut dire que le nombre d'amendements qui ont été déposés à cette proposition de directive благодаря ви, господин председател. Мисля, че броят на внесените изменения показват колко голям интерес има към това предложение, колко голям е интереса на професионалистите. Така че подкрепям предложението на госпожа Вераньо, гласуването да бъде през януари 2013 година. Ще направя няколко кратки забележки и ще се опитам да се огранича в рамките на 5 минути. По отношение на нотариусите, вече не веднъж съм изказвал мнението си. Тук ще се задоволя само да кажа, че нотариусите се назначават от обществените власти, които им делегират част от властите си. Като знаете, че подписът на нотариусът е, има много голяма е, сила и не съм съгласен, че нотариус, който получи правомощите си от дадена държава, може да ги упражнява в друга държава членка. Не бива да забравяме, че услугите, които предоставят нотариусите, не могат да бъдат сравнявани с други услуги, които могат свободно да се предоставят във вътрешния пазар. Затова съм за пълното изключване на нотариусите от приложено поле на тази директива. По отношение на частичният достъп, съгласен съм, че трябва да имаме предвид защитата и правата на пациентите и затова съм съгласен, че трябва да изключим професиите, свързани с общественото здраве от частичният принцип по отношение на предупреждението и механизмът за предупреждение, мисля, че системата, информационната система на вътрешния базар трябва да се задейства само когато даденият лекар има забрана за време на упражняване на професията, за да се запазят и правата на професионалистите. По отношение на времето за обучение, съм съгласна с предложението направено госпожа Верня по отношение на кошерките и не разбирам защо да не приложим същото и за лекарите и за, за заболекарите. Трябва да се вземат предвид аспекти като комуникацията, разрешаването на проблемите, отношенията с пациентите и други като списъкът с квалификациите трябва да се разработят от Европейската комисия в тясно сътрудничество с представителите на съответните професии. По отношение на полските и румънските а, медицински сестри, предвид системата на обучение в съответните държави, от които те идват, не мисля, че е оправдано да продължаваме да запазваме този двойн, тази двойна система, която е по-строга от член 33. Ще си позволя тук да кажа няколко думи за обучението в Румъния, което е с много високо качество, което много често допълва последователно обучение. От 97-98 година на само обучението вече е от 3 години или от 40, 4600 часа. Много от медицинските сестри, преминали през това обучение, са го допълнили с допълнително обучение в специализирани висши учебни заведения. Освен това, те са, след, те са следвали и обучение в а, рамките на последва, последващото обучение и образование за подобряване на своята квалификация. Освен това, мога да ви уверя, че има и държавен секретар в Министерството на здравеопазването в Румъния, който присъства тук и той може да ви увери, че не е имало случаи на професионални грешки, допуснати от румънски медицински сестри в други държави, членки в Европейския съюз. Освен това, изискванията за доказване на професионален стаж от 5 години през 7 години преди подаване на заявлението, както се определя, определя от Член 33А засяга 4800 професионалисти, които са незначително младсинство. Ето защо смятам, че трябва да гарантираме равно третиране за тези медицински сестри и да премахнем двойния стандарт за признаване на техните професионални квалификации. В противен случай, тези медицински страни ще продължат да се намират в унеправдано положение до следващото преразглеждане на тази директива, което не знаем кога ще се състои. В заключение, за специалистите в областта на здравеопазването, както и за другите професионалисти, квалификацията не бива да се ограничава само до кредитите за прехвърляне и натрупване или кредитите SETS. За момента мисля, че трябва да остане предпазлив с използването на тази система, но да имат своето значение от академична гледна точка. И накрая, по отношение на първоначалното обучение в рамките на професионалното обучение, за да се избегне дублирането на, съответни, на курсове или предмети, които вече са покрити в рамките на обучение в друга държава членка, трябва да се предвиди а, механизъм за признаване. Този механизъм е предвиден по отношение на медицинските сестри и не знам защо да, да не го приложим и за други професии в областта на здравеопазването. Благодаря на госпожа Верньо и на останалите докладчици в сянка за духа на сътрудничество и съм убеден, че ще постигнем добър компромис с цел подобряване на качеството на всички професии. Благодаря ви. Благодаря на господин Буса и госпожа Рюле. Благодаря. Мисля, че всички можем да се обединим около свободното движение на работна ръка, укрепването на вътрешния пазар като основни цели, но няма да ги постигнем, ако работим против лицата, попадащи в приложното поле на текста. И аз съм готова на компромиси, но само до известна степен. В Германия се провежда много оживена дискусия за занаятчийските професии и медицинските сестри. Но предложената директива, предложеният преразгледан текст ще доведе до влушаване на положението не само на медицинските сестри. Ако не бъдат отчетени редица групи професионалисти, то няма да постигнем добър резултат. Не бива работейки по този текст, да работим против професионалистите. На високо ниво, на ниво комисия, не веднъж се изтъква значимостта на така нареченото дуално обучение, но съгласно преразгледаният текст няма да се зас... укрепи системата на дуално обучение, напротив, ще се отслаби. Затова заедно с други колеги внесох няколко изменения, предлагащи укрепване на системата на дуално обучение. За мен тя е един важен систем, инструмент за справяне с безработицата сред младежите. Важно е не само да изковем определение на дуалното обучение, трябва да работим и по въпроса за професионалната карта. Това ще се отрази благоприятно върху занаятчийските професии. Доколкото разбирам, професионалната карта ще се издава на доброволен принцип. Или поне ми се иска да е така. Не бива да се издава по силата на делегиран акт. Така ще се даде възможност на представители на различни професии да получат достъп до нея. Виждам, че госпожа Вайлер кима утвърдително. Да се надяваме, че ще постигнем компромис. А що се отнася до медицинските сестри и сферата на здравеопазването? Всички искаме да повишим качеството на предлаганите услуги. Няма спор по този въпрос. Спорният въпрос е дали да заложим на продължителността на курса на обучение в средното училище или да разгледаме курса на обучение в по-широк контекст. Например, ако не е на лице достатъчна продължителност на курса на обучение в средното училище, може да се предвиди някакъв компенсаторен механизъм, например да се признае друг вид квалификация. И накрая нека повторя още веднъж, трябва в по-голяма степен да отчетем нуждите на засегнатите лица. Председателят, много ви благодаря. За съжаление, госпожа Макларкин не може да присъства на днешното ни заседание. Ще ви изложа нейните бележки, които отразяват и позицията на нашата политическа група на ЕКАРЕ. Ще приключа, ще започна, извинете, там където приключи госпожа Рюле, а именно широкото приложно поле на тази директива, що се отнася до броя на регламентираните професии. Възможно е някои държави членки да блокират достъпа за определени професии до пазара си на труда, тъй като няма сключени двустранни споразумения. И за това целта на тази директива трябва да е именно да се повиши трудовата мобилност. Госпожа Макларкин е внесла няколко изменения, според които държавите членки не бива да блокират достъпа до пазара си на труда на основание националност. Що се отнася до условията за обучение, то трябва да отчетем традициите в областта на образованието в отделните държави членки. Трябва да заложим не толкова на процеса, а на резултатите от него, когато говорим за условията за обучение. Имам предвид най-вече медицинските сестри. Що се отнася до професиите в сферата на здравоопазването, сигурно сте запознати с работата, извършена от госпожа Макларкин във връзка с механизма за предупреждение и проверката на езиковите умения. Механизмът за предупреждение е много важен, що се отнася до трансграничния елемент на пациентските грижи Понякога липсата на надзор е ограничение за трудовата мобилност. По въпроса за професионалната карта, добре сте запознати, може би, с позицията на госпожа Макларкин за нея. Тя трябва да се предоставя на доброволен принцип, но следва да се насърчава нейното издаване. Картата следва да се издава по поискване не би следвало разходите да не са съразмерни на постигнатите резултати от този инструмент. Т.е. трябва да се извърши предварителен анализ на съотношението разходи-ползи. Срокът за издаването на Европейската професионална карта трябва да е реалистичен. Още един детайл, който според мен не бе упоменат, но е важен. Имам предвид развитието, което претърпяват редица професии, като например професията медицинска сестра. В здравеопазването все повече се залага на специализираните грижи, например грижи за възрастни хора. Увеличава се потребността от такива грижи и трябва те надлежно да бъдат отчетени, да бъдат обвързани с въпроси като безопасността на пациентите. Що се отнася до частичния достъп, трябва да подходим особено внимателно към него. Измененията на госпожа Макларкин ни отвеждат в тази посока. Според нея въпросът е деликатен и трябва да сме внимателни. А що се отнася до обучението, до опреснителното обучение, не бива разходите за него да са несъразмерни, Тоест, инструментът на опреснителното обучение трябва да се прилага внимателно. Ще продължим да обсъждаме в това число и с държавите членки подробно въпроса за делегираните актове. Според нашата позиция, делегираните актове трябва да се използват единствено след като се проведат надлежни консултации с заинтересованите страни. Така ще се осигури прозрачност на процеса на вземане на решения. Има още 5 минути до гласуването. Ще дам думата на господин щетите. Има доста колеги, които искат да се изкажат, но ще дам думата на докладчиците в сянка, колегите Шваб, Кораца Бил, Шалде Мозе, Вайлер и останалите докладчици в сянка. Колко са те на брой? ще ви помоля да се ограничавате в рамките на две минути. Ще имаме и други възможности за обсъждане на тази тема, например на 26 ноември. Тогава ще можем да обсъдим и компромисните изменения. Така че ви моля сега да се ограничавате в рамките на максимум две минути. Господин Шваб, имате думата. Можете да поглеждате и към хронометъра, който ще включа. Да, благодаря, че ми дадохте думата, може би за две минути и половина, защото от вчера съм тук. Сега, започвам с подкрепа на вашата позиция. Това, което очертахте до момента е правилната стратегия. Трябва да сме водени на първо място от резултатите, които се постигат в професионално отношение, особено в областта на здравеопазването. И именно това трябва да бъде целта на предложението. Не можем да твърдим, господин председател, що се отнася до медицинските сестри, че ако предвидим система за достъп на две нива, то ще се стигне до дискриминация. Тази система за достъп ще бъде налична за всички медицински сестри. Ще има действително достъп на две нива. Както казаха колегите Рюле и Вайс Гербер, младите хора са с различна нагласа. Някои искат да се учат в практиката, а други пък предпочитат да посещават университет. И прилагането на тази система на две нива в никакъв случай не означава, че ще проявяваме дискриминация. Напротив, ще отчетем различните нагласи. От една страна можем да предвидим изисквания за висше образование и от друга страна изисквания за други форми на обучение. И ако може нещо сега да кажа по повод на нотариусите, тези, които според вас трябва да останат на работа в държавата, в като практикуват принципно. Това е свързано обаче с свобода на предоставяне на услугите, а не с свобода на установяване. И за това смятам, че не им помагаме по никакъв начин на нотариусите, като ги изключваме от директивата по този начин. Те всъщност са подчинени единствено и само на първичното право, а то не ги покрива. Затова трябва да предвидим изключение за предоставянето на услуги, но не трябва да предвиждаме изключения за свободата на установяване. Не бива да ги изключваме нотариусите в зависимост от националността им. Това би било дискриминационно. Няма значение дали са португалци, българи или естонци. Очевидно е, че изключенията са свързани само с предоставянето на услугите, а не с свободата на установяване. Бе заявено, че трябва да се вслушаме в представителите на различните професии и в гласа на държавите членки, но държавите членки имат много разнородни позиции, а ние трябва да намерим компромис. Но мисля, че ще можем да постигнем компромис заедно с докладчика. Не бяха две минути и половина, три минути бяха, но няма значение. Госпожо Пендергаст, благодаря. Аз ще бъда много кратка, господин председател, затова ще сте доволен със сигурност. Първо поздравление на Бернадет за добре свършената работа и аз наистина съм на мнение, че ще имаме подкрепа. Това всъщност го казах вчера в Харватска Особено ако имаме предвид, че критериите трябва да бъдат поддържани на високо равнище, а именно най-много трябва да ни вълнува сигурността на пациентите. И това е от мен. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря и за това, че споменахте участниците в заседанието на комитета, на, коя, на който сте присъствала вчера. Това ги кара да се чувстват обвързани с нашия дебат. Госпожа Кораца Билд, благодаря. Наистина е много хубаво, че нашият докладчик е нашата докладчица всъщност работи толкова добре за в търсене на консенсус. Именно това е приоритетът ни. Аз много внимателно проследих всички изменения в търсене на това, което подпомага мобилността, защото мобилността, според мен, е рецептата за създаване на един пазар. Ето, за това, според мен, професионалната карта и благодаря на Констанс за подкрепата. Смятам, значи, че тази професионална карта е на първо място зелен картон по посока на мобилността. Затова благодаря на всички за подкрепата. И накрая изменението на госпожа Ема Макларен, както го спомена всъщност и Малкъм, е от изключително значение, защото аз като докладчик в сянка по въпроса за единния пазар и информационната система, смятам, че сега имаме възможност да включим и този аспект в доклада. И това от мен, защото всичко останало бе всъщност вече казано от преждоговорище. Благодаря. Uh, благодаря, господин Кройсман, за две минути. Благодаря. Ще бъда кратък. Ще се спра върху системата на дуалното обучение, за което други държави членки завиждат на Германия. Те биха искали да въведат тази система, тъй като от нея проистичат много предимства – в американски английски има един много хубав израз, а именно, че предимство трябва да се дава на съдържанието, на същината, а не на формата. И бих искал докладчика също да приложи този подход. Знам, че комисията е готова да възприеме нашите предложения, трябва да се укрепи системата на дуалното обучение, така както се прилага в Германия. Стремим се към уеднаквяване на общо европейско равнище, така че курсовете на обучение да водят до придобиването на висока квалификация, която да бъде призната в целия Европейски съюз. Ако не се приложи системата на дуалното обучение и на системата на две нива, то ще лишим хиляди млади хора от възможността за достъп до определени професии. Благодаря госпожа Шалта Мозе за две минути. Благодаря ви, благодаря и на госпожа докладчика. Действително смятам, че е изключително важно да намерим компромис, вземайки предвид гледната точка всички заинтересовани страни. Разбирам напълно колегите, идващи от Германия и тяхната дуална система, но ви моля компромисът, който ще намерим, да не доведе до намаляване на изискванията за обучение в държавите членки, които имат много високи изисквания за достъп до обучението за медицински сестри. Така че, моля, нека да намерим компромис, който да даде възможност на Германия да запази своята дуална система, без да се отслаби системата в останалите държави членки. Благодаря ви. Госпожа Вайлер, благодаря господин председател. Ще вземе кратко отношение по казаното от колегите и най-вече от господин Кройцман. От личен опит знам колко важна и колко добра е системата на дуално обучение. Но в рамките на разискванията не бива да поставяме на по-низко ниво и официалните образователни степени. В Германия се стремим към това младите хора да придобият поне диплома за средно образование, различна от гимназиалната диплома. Не бива тези официално придобити дипломи да се поставят на по-низко ниво. Що се отнася до медицинските сестри, Предложеният текст ще доведе до съществени промени в Германия, но има и редица професионални организации, които приветстват предложението. В Германия трябва да се постигнат промени по отношение на тази професия. Според мен това е необходимо. Тези две години, които предвиждаме, трябва да бъдат съсредоточени върху съдържанието. Няколко думи за занаятчийските професии. Загрижена съм във връзка с тях. Не искам по силата на предложения текст да се занижат стандартите, които постигнахме във връзка с системата на дуално обучение за неечистките професии по силата на един доклад на колегата Цапер от преди 6-7 години. Не бива да правим крачка назад в тази област. Господин Тарабела, моля ви да бъдете съвсем кратък. И de manière très brève, господин председател. Наистина пристигнах по време на дебата, но искам да, да кажа, че аз съм горещ поддръжник на дуалната форма на обучение. За нещастие в Белгия това образование не е достатъчно застъпено, но когато го има, то дава възможност на младите да, при... да придобият много ценен опит в предприятията, могат да се запознаят с реалността в предприятията, докато все още се обучават, което им дава голямо предимство пред младите, които не познават изобщо реалността в предприятията, и които започват си търсят работа без да знаят с какво ще се сблъскат наистина. И накрая държа да подчертая, че преди две години организирахме световното първенство за професионалните и, и изнически професии. Знаете, че Белгия заедно с Германия, Австрия, Швейцария и Холандия са шампионите по отношение на занеческите професии и дуалната форма на образование и мисля, че трябва да вземем прави техният опит. Това е малко, исках да кажа. Бях да съм ката, както ме помолихте. Председателят, благодаря ви за тази полезна и интересна информация. Юрген, съжалявам, но ако искате, може да направите няколко конкретни кратки коментара сега, след което ще дам думата отново на госпожа Верния за съобщителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате и на мен две минути за първоначална оценка на всички внесени изменения. Първо подкрепяме подкрепата на вашата комисия за тази инициатива. Не бива да забравяме, че това е един от приоритетите за заложени в акта с Диния пазар ще би било добре да приключим с работата по това досие през този мандат на парламента. А сега по конкретните въпроси. Имаше искане на Европейския парламент, последвано от е, комисията и то последвано с голям ентусиазъм. Но според нас е, някои от е, измененията ни показват, че все пак ще бъде добре да се въведе Европейската професионална карта, тъй като тя ще доведе до опустяване. И тук стигна до въпроса с заличаването на принципа на признаване по подразбиране. Това за нас е много важно, тъй като в противен случай системата ще се окаже неефикасна. И държа да го почетя още веднъж. За нас заличаването на този принцип е жизненно важен за гарантиране ефикасността на системата. Относно частичния достъп, внимателно изслушахме разискванията в парламента, за да намерим възможно най-адекватната рамка правим ясно разграничение между професиите в сферата на здравеопазването и професиите свързани с обществената сигурност. Следващия коментар е, е относно общата рамка за обучение. Подкрепяме инициативата на Европейския парламент, но все пак бяхме изненени, изненадани от изменение 575, чрез което се изключва сектора на занятийските професии. Преждеговорившите вече споменаха, че трябва да разгледаме прагматично въпроса с медицинските сестри. Трябва да постигнем компромис, който да взима предвид и дуалната форма на обучение. Но ако тази форма на обучение се запази, трябва да внимаваме да не се стигне до изключване на общата рамка за обучение и другите инициативи. Тази инициатива трябва да се подкрепи и това е последната ни дума по въпроса. Искам да кажа още нещо по отношение на медицинските сестри. Според нас трябва да се направи компромис и комисар Бърние вече заяви, че би искал да намери прагматично решение. Според нас това решение трябва да съдържа два основни елемента. Единият е свързан с изчерпателен списък с необходимите квалификации – и съгласие относно продължителността на обучението. Доста се изненадах от факта, че никой днес не повдигна въпроса за акушерите. При тях обучението също се увеличава на 12 години и искам да обърна внимание и на тази промяна. По отношение на лекарите, някои изменения ни карат да отправим към вас едното прощение, послание. Не искаме да се стигне до запазване на статуквото на стоящата директива, тъй като по отношение на лекарите и изискванията за, за основното минимално обучение за лекарите, настоящата директива е много трудно приложима на практика. По отношение на нотариусите, Съгласни сме да започнем разисквания с госпожа Верньо и с останалите представители на Европейския парламент с цел постигане на компромис. Държа да подчертая, господин Босой, съжалявам, но нотариусът не е съдя. Клиентите плащат на нотариуса, а на съдята не плащат клиентите. Съжалявам, че го казвам толкова ясно, но е така. Някои държави членки държат да запазят изискванията за националност на нотариусите и не изключваме възможността комисията да се обърне към съда. Става въпрос за прилагане на изискванията за установяване на нотариусите. И накрая, но не и по важност, има редица изменения, които значително ограничават временната мобилност. Режимът на времена мобилност е нов режим, който беше въведен с директивата от 2005 година. За нас това е инструмент, който допринася за економическия растеж и всички усилия, завръщане на, назад, като например предварителната оценка на професионалната квалификация, изискванията за екскурзоводите, например, се противопоставя на целите и на економически стеж в единия пазар. Така че сме склонни да преговаряме и по този въпрос, но а, трябва да постигнем ефикасен компромис. Благодаря ви, господин председател. Председателят, благодаря ви за участието в нашето заседание. Вие винаги сте много ясен в изказванията си, което улеснява работата ни с Европейската комисия. Бернадет, ще ви помоля много кратко да обобщите. Да, благодаря. Радвам се, че всички споделяме едно и също желание да постигаме олимпийски резултати, ако мога така да кажа, да сме рекордиори. Разбира се, не всичко е ясно и изчистено, така че и аз съм за това да си предоставим малко повече време. Това ще бъде в нашият общ интерес. Благодаря, казва председателят. Ще ви кажа малко по-късно какъв е графикът, тъй като се измени. И така минаваме към гласуваме. Много от колегите са тук днес, за това ще използван за някои съобщения. Ако госпожа Вайлер слуша, искам да и благодаря за това, че председателства вчера заседанието на комисията. Бях в Лондон на заседание, организирано от заседание на министрите на, по въпросите на единия пазар и смят, сметнах, че моето присъствие там бе по-важно. И така, мога да кажа, че политическите групи са вече вече разполагат с изводите на, от вчерашното заседание и мога да кажа, че днес също имаме посещение от комисаря в парламента тук, затова и днес ще изляза малко по-рано от заседанието. И така мога да кажа, че имаме нови колеги, госпожа Хартмент, която идва от генерална дирекция МАР. И това е. Това са съобщенията, които исках да ви направя. Минаваме към гласуването. А име, първият доклад е за прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба. Господин Бусой е докладчик. Искате ли нещо да кажете? Не, така че минаваме направо към гласуване. Кой е координатор от страна на социалистите? Може би тях трябва да ги поканя. Бернадет е. Бернадет, вие ли сте координатор по гласуването? на социалистите, просто да ви, да ви поглеждам от време на време, да вие ли сте координатор? Вие ли показвате как да се гласува за социалистите? Да, вие. Добре, просто да ви държа под око. Това иска да... 309-то изменение за... Против?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 21 гласа за, 12 гласа против. Госпожа Вайлер беше за, а госпожа Торонен против. Изменение 40 на господин Хацимакакис. За, против. Отхвърля се с ясно мнозинство. Изменение 41 на господин Фокс. За. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42 на господин Фокс. Моля, гласувайте по 42. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 43-то отпада. Изменение 44. Госпожа Вернио. За. Против. Приема се. Изменение 45 на докладчика. За. Против. Приема се. Изменение 45 на госпожа Верньо. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Господин Босой. За. Против. Приема се. Изменение 7 на докладчика. За. Против. Приема се. 46 и 47 идентични за, против. Приема се. Изменение 48, господин Грех за, против. Приема се. Изменение 49 на госпожа Верньо. Моля, гласувайте електронно. The vote's closed. That's rejected. Отхвърля се. Изменение 8 на докладчика. За, против, приема се. Изменение 50 за, против, приема се. Изменение 51, госпожа Верния. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 52 на госпожа Верньо. Моля гласувайте електронно по 52. Край на гласуването. Също се отхвърля. Изменение 53 е оттеглено. Изменение 54, госпожа Верньо. Моля гласувайте електронно по 54. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 на докладчика за против, приема се. Изменение 55 на госпожа Верньо. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 56 на госпожа Верньо. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се само с два гласа. 57 изменение на госпожа Вернио. Моля, гласувайте. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 на докладчика за, против, приема се. Изменение 58 на госпожа Вернио. Моля, гласувайте. Електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 59 на госпожа Вернио. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Също се отхвърля. Изменение 11 на докладчика за, против, приема се. Изменение 60 за, против, приема се. Изменение 61. Моля гласувайте електронно по 61. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 на докладчика за, против, приема се. Изменение 62 на госпожа Вернио. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13 на докладчика за, против, приема се. Изменение 63 на госпожа Вернио. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля с ясно мнозинство. Изменение 64 на госпожа Верньо. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Също се отхвърля. Изменение 65 на госпожа Вайс Гербер. За. Против. Трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно по 65 на госпожа Вайс Гербер. Край на гласуването. Приема се. Изменение 66 на госпожа Вернио. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 на докладчика за. Против. Приема се. Изменение 69, госпожа Верньо. Гласуваме електронно. Свикнахме да гласуваме така. Бих ви помолил да гласувате малко по-бързо. Край на гласуването. Отхвърля се с само, само с един глас. Изменение 15 за, против Приема се с ясно мнозинство. Следват две идентични изменения под формата на допълнение. 67 и 68 за, против, приемат се. Изменение 16 на докладчика за, против, приема се с ясно мнозинство. Изменения 70 и 71 за, против, приемат се. 72 и 73 за, против, приемат се. 74 е оттеглено, 75 за, против, приема се. 76 е оттеглено, 77 също, 17 на докладчика за,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 82. 80 и 81 отпадат. 82 за, против, приема се. 83 за, против, приема се. 84 на госпожа Верньо за. Ще гласуваме електронно по 84. Край на гласуването. Отхвърля се. 85. Моля, гласувайте електронно по 85. Край на гласуването. Отхвърля се. 86. За. Против. Приема се с ясно мнозинство. 87. За. Против. Приема се. 88. За. Против. Приема се. 18 на докладчика. За. Против. Приема се. 89 на госпожа Вернио. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 90. Госпожа Прендергаст за. Против. Приема се. 91. Госпожа Вернио. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа против. 95 господин Босой за, против, приема се. 92 до 96 всички тези изменения отпадат. 19 е оттеглено, 98 също. Гласуваме 99 за, против, приема се. Всички останали отпадат. 102, госпожа Прендергаст. Моля, гласувайте електронно по 102. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 и 104. Моля, гласувайте електронно по 103 и 104. Край на гласуването също се отхвърлят. Изменение 106 за. Трябва да гласуваме електронно или не? Не. За, против. Нека все пак гласуваме електронно. По 106. Край на гласуването приема се. 105 е оттеглено. 20 отпада. 107 е оттеглено. Гласуваме по 108. За. Против. 108 изменение. Кой е за 108? Против. Нека гласуваме електронно. 108. Край на гласуването. Приема се с един глас, двама въздържали се. 109 е оттеглено, 110. Моля, гласувайте електронно. Не. Кой е за 110? Против? Отхвърля се. 111 е оттеглено. 21 на докладчика за, против, приема се. 112, госпожа Гал Пелч. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 113 на господин Билан. Моля, гласувайте електронно по 113. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 115 на господин Билан. Кой е за? Мисля, че трябва да гласуваме електронно по 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С равен брой гласове за и против. 22 на докладчика за, кой е за 22? Против? Приема се с ясно мнозинство. 114 на госпожа Гал Пелч. Мисля, че трябва да гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с един глас. 116. Госпожа Прендергаста. За. Против. Отхвърля се. Приема се, поправя се председателя. 23. За. Против. Приема се. 117. Госпожа Галпелч За. Против. Приема се. 118 на госпожа Галпелч за, против, също се приема. 24 на докладчика за, против, приема се. 25 на госпожа Вернио за, против, приема се. Точките от преамбюла 26 на господин Босой за, против, приема се. 27 госпожа Вернио за, против, приема се. 28 господин Грех за, против, приема се. Изменение 1 отпада. 30 господин Хацимаркакис. За, против, отхвърля се. 29 на господин Фокс. За. Мисля, че трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. По изменение 29. Край на гласуването. Приема се изменение 31 моля, гласувайте електронно по 31. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за. Против. Приема се с ясно мнозинство 3 за. Против. Също се приема. 35 е оттеглено. 32 на господин Фокс. Моля, гласувайте за. Нека гласуваме електронно и по това изменение. Моля, гласувайте по 32. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. изменение 4. За. Против. Приема се. Изменение 36. За. Против. Приемат се всички от 36 до 38. Гласуваме по целия текст на становището. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте по целия текст на становището. Край на гласуването. Приема се с 37 гласа за, няма гласове против. Благодарим на докладчика. Преминаваме към Гласуване по текстовете на госпожа Ройтова. Господин Милан Мон. Е, Благодаря. Само да кажа, че оттегляме 53-то, 54-то и 50-то изменение. Yeah, okay. We will take a note of that. That's on the pyrotechnic articles fund, yeah. Благодаря. Записах си, казва председателят. This is, uh, just to remind you, this is a continuation of Mrs. Reutover's heroic work on... Само припомням, че това е продължение на работата на госпожа Райткова относно хармонизирането на редица законодателни актове. Все още чакаме се в становището на съвета а, комисията по правни въпроси вече изказа своето становище. И така, докладчик, иска ли да отбележи нещо преди да започне гласуването? Благодаря ви, предпочитам да взема думата след гласуването, ако нямат нещо против. Добре. В такъв случай ще да започнем първо с директивата за инструментите за измерване, ако нямат нищо против. Мисля, че може да гласуваме част измененията блок. Аз мисля, че е това. Ага. Добре. И така, изменени 27, 29, 30, 31 и 32. Ще ги гласуваме амблок. Всички ли сте съгласни? За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 33 на госпожа Верньо. Моля, гласувайте. Мисля, че това отхвърля се. Изменение 8 на госпожа Ройтова. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 на госпожа Верньо. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте малко по-бързо. Двама души още не са гласували, но това няма значение. Отхвърля се. Предлагам още на гласуване блок. Изменение 36, 37, 38, 39 и 41. Ще ги гласуваме заедно. За. Гласуваме по всичките изменения заедно. Като блок. И така гласуваме. Изменение 37, 38, 39 и 41. Край на гласуването. Приемат се. Изменен 42 на госпожа Берньо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. И така предлагам да гласуваме по всички останали изменения, които не са отеглени, т.е. изменение 43, 50, 53 и 57. Гласуваме един блок. Всички ли са съгласни? За. Против. Очевидно се приемат. И сега гласуваме по целия, цялата проекта резолюция. Моля, гласувайте. Моля малко по-бързо. Моля, гласувайте. 37 карти имаме. Все още някой не е гласувал. Прекратете гласуването. 36 за, няма против. Много ви благодаря. И сега преминаваме господин Рамон е отеглил своите изменения. И така започваме гласуването по изменение 55 на госпожа Шелдемозе. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 54 се оттегля. Гласуваме амблок. Изменение 9 и 12. Мисля, че изменение 10, 11, 13. Може да гласуваме заедно? Не. Добре, тогава ще ги гласуваме по-отделно. Изменение 9 и 12. За, против, Нека гласуваме електронно по изменение 9 и 12 заедно. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 10 за Ще се опитаме да ускорим малко. Изменение 10. За. Против. Приема се. Изменение 11. За против, приема се. Изменение 13 за, против, приема се. Изменение 14 за, против, приема се. Изменение 56 за, против, очевидно се отхвърля. Изменение 16 за, против, приема се. Изменение 57 като добавка за, против, отхвърля се. Изменение 17 за, против, приема се. Изменение 18 и 19 за, против, приема се. Изменение 20 за, против, приема се. Изменение 21 като добавка за, против, Приема се. Изменение 26 в съответната част за, против, приема се. Изменение 28 за, против, приема се. Изменение 31 за, против, приема се. Изменение 32 за, против, приема се. Изменение 33 може да изгласуваме блок. Добре. Изменени 33 за против приема се. Изменени 35 за против приема се. изменени 39 за против приема се. Изменени 43 за против приема се. Изменение 44. За. Против. Приема се. 67 и 69 са оттеглени, ако не се лъжа. 67 пада. Гласувам по 69. За. Против. Приема се. Изменение 46. За. Против. Приема се. Изменение 47 е техническо, 70 е оттеглено. Преминаваме към съобщението от преамбюла. Изменение 1 за, против, приема се. Изменение 49 за, против, приема се. Изменение 50 е оттеглено. 51 за, против, приема се. Изменение 3 за, против, също се приема. И сега гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Още някой, който не е гласувал. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за и 0 против. Благодаря ви. Госпожа Ройтова, искахте да направите коментар. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха. Благодаря и на секретарията на комисията ИМКО, както и на моите сътрудници. Благодаря им, че им помогнаха да окажа натиск върху съвета. И бих искала да подчертая, че тук станахме свидетели на прецедент. Съвета ни блокира в продължение на 6 месеца поради липса на становище от правната служба. Нямаше такова от страна на съвета по отношение на комитологията. И сега искам от комисията мандата за започване на преговори с кипърското председателство за следващото четене, за да постигнем споразумение. Мисля, че бихме могли да приключим работата по това законодателно предложение до коледа, ако ми предоставите мандата. Пак повтарям, бихме искали мандат за започване на преговори с кипърското председателство. Целта ни е целият пакет, работата по който започна през 2008 година, най-накрая да бъде приключен. Председателят, координаторите вече разгледаха вашето искане и са, склонни да го приемат. Трябва да го гласуваме. Съжалявам, че не го казахте преди гласуването, тогава щях да проверя и щяхме да гласуваме. А, докато всички още бяха тук, но все пак да, нека да проверим. Госпожа Рашел Демозе, съгласна ли сте? Добре. В такъв случай нека да гласуваме електронно за мандата. Колко гласа ни трябват? 21 изглежда. Наистина съжалявам, че не подигнахте въпроса по-рано. Трябват ни 19 човека сме в момента, може да станем до 20, но ни трябват 21, за да го приемем. Така че, моля ви, намерете някой, който да се върне в залата и бързо да гласува. Липсва ни само един човек. How many people do we have in the committee? 40, 41 if you want. Okay. I need your vote. Yeah, okay. Just, it's all right. Okay, that's good. All right. Okay. Добре. Някой си е сложил картата, но все още не е гласувал. Бегнадет, ще ви помоля да гласувате. Добре, и така Имате мандата, имаме 21 гласа. Много ви благодаря. За бъдеще ще помоля докладчиците да гарантират, че има достатъчно хора за гласуване на мандата. Благодаря ви, ще очакваме с нетърпение започването на преговорите. We're going to show us some slides, is that right? Good your slides then ще имаме презентация, отколкото разбирам. Тя ще бъде готова след няколко минути. Господин Коферати е докладчик в сянка, господин Мендес. Не съм сигурен дали той ще се изкаже за зелените. Аз имам записки на госпожа Макларкен. Господин Селвини е тук. Не знам дали имам комисия. Извинявам се, че не съм приветствал още госпожа Сенгулу, която представлява кипърското председателство, която се занимава с пакета за стоките. Благодаря ви, че присъствахте тук по време на гласуването. И така господин Шваб ще направи своето представяне. Аз ще предам председателството, тъй като трябва да се срещна с господин Бог. Давам господин Шваб. Благодаря, господин председател. Днес ще изложа моя текст на проекто доклад по собствена инициатива на тема Управлението на единния пазар. Вече бяха проведени редица градивни разговори с докладчиците в Сянка и други членове на нашата комисия. Затова днес ще въведа в темата най-вече онези, които до сега не са работили по нея. Благодаря на колегата от секретарията, както и на госпожа Вендлер за съдействието, което ми оказаха. Към момента действат 1500 директиви и 1000 регламента. Целта е всички те да са еднакво приложими във всички държави членки. Много от вас биха казали, че това е нещо съвсем естествено, но за съжаление все по-често комисията понякога има, понякога няма информация за това, че в определени държави членки някои регламенти и директиви не се прилагат на практика. Опитах се да намеря данни, економически данни, основаващи се на економически модели за взаимовръзката между вътрешния пазар и економическия растеж. Трябва да ви кажа, че такива данни не са на лице. Това според мен е особено обезверяващо тъй като ни принуждава да заемем отбранителна позиция. Има само едно проучване, според което може да се допусне среден економически растеж в размер от 0,8% годишно. Този растеж може да бъде още по-голям, ако във всички държави членки разпоредбите за вътрешния пазар се прилагат по небюрократичен начин. Но Общият извод от работата по това досие е, че са ни необходими повече данни, основаващи се на економически изследвания, данни за ползите от единия вътрешен пазар и прилагането на разпоредбите в тази област. Решенията, които се вземат по силата на процедурата за съвместно вземане на решения, обаче трябва да бъдат еднакво прилагани във всички държави членки. Как може да се постигне по-добре такова уеднаквяване? Не искаме да уеднаквяваме прилагането на законодателството в области, в които това не си заслужава. Следва да се концентрираме само върху области, които водят до по-доброто функциониране на вътрешния пазар. Едно по-уеднаквено прилагане в редица такива основни области ще доведе до по-ефективно въвеждане в националното законодателство, както и до по-ефективно практическо прилагане на това законодателство. Имам предвид въвеждането на директивите в националната нормативна уредба. Ако се постигне по-добро прилагане на национално равнище извинете, за да се постигне по-добро прилагане на национално равнище, към момента разполагаме единствено с инструмента на процедурата за установяване на нарушение на учредителните договори. Това е процедура, която може да бъде образувана от комисията. И този инструмент според мен не е достатъчен. Необходимо е да се стремим към повече прозрачност. Така ще укрепим и демократичната отчетност. Трябва решенията взети тук от държавите членки по силата на съвместното вземане на решения като демократичен процес да бъдат прилагани и на национално равнище. И нека сега погледнем следващия екран за инструментите. Точно така как да постигнем целите, които изложих в началото. Посоката е ясна. Трябва да се стремим към повече прозрачност във връзка с въвеждането в националното законодателство на общоевропейската нормативна уредба. За тази цел са ни необходими ясни указания от комисията. Комисията следва ясно да посочи в какъв срок трябва да се въведат отделните нормативни актове в националните законодателства. Ясно е, че този процес е по-сложен в държавите с федералистична структура. Комисията трябва системно да извършва преглед на взетите на общо европейско равнище решения. Целта е не само тук на ниво Европейски съюз да се приемат нормативни актове, целта е те да се прилагат на национално равнище, да се въвеждат в националното законодателство. И за да може да се следи този процес, са необходими таблици на съответствието. Нуждаем се също така и от повече контрол извършван от самите държави членки помежду им, така те ще имат повече информация за това какво се прави в други държави. Това ще е полезно за онези държави членки, които имат по-малко опит в този процес. Много важно е също така на достатъчно ранен етап да бъде осигурено и участието на националните парламенти. Така те ще се чувстват приобщени и ще разполагат с необходимата информация още от самото начало, а не постфактум. И мисля, че инициативата за провеждане на съвместни заседания тук с националните парламенти е един добър инструмент за постигането на по-активно участие от тяхна страна. Така нареченият набор от показатели за единния вътрешен пазар трябва също да бъде използван. В края на август се започва работата по този набор от параметри. Тук в нашата комисия се изготвя доклад по собствена инициатива. Той трябва да е по-подробен. Трябва на всяка държава членка да се посвещават по 10 страници. 10 страници, в които се описва въвеждането на директивата в националното законодателство. На следващ етап през ноември комисията включва резултатите от работата ни по този доклад в годишния си обзор на растежа. След като изготви годишния обзор на растежа, тя го предоставя на държавите членки на февруарската пленарна сесия в рамките на Европейското полугодие за координиране на економическите политики, парламентът гласува по обзора. Всички останали мерки в рамките на този процес също се прилагат на ниво европейско полугодие. Трябва, що се отнася до законодателството за вътрешния пазар, парламентът наистина да разполага с правомощия за съвместно вземане на решение. Към момента правомощията ни се свеждат само до макроекономически анализ. А ако наистина искаме да променим нещо на общо европейско ниво, трябва да разполагаме с надлежните компетенции. Процесът на предоставяне на препоръки на отделните държави членки продължава от март до юни. Отправят се препоръки и във връзка с прилагането и изпълнението на законодателството за единния вътрешен пазар. Мисля, че парламента трябва да изиграе по-активна роля във връзка с набора от параметри за единния вътрешен пазар. Не бива ролята ни да се ограничава само с приемането на доклад по собствена инициатива. Трябва да играем роля и във връзка с препоръките към държавите членки. Би следвало тези препоръки да се изготвят и от парламента по пътя на съвместното вземане на решения. Въпросът е на какво правно основание следва да приемем нашия доклад. Немалко колеги се обявяват за това да се проведе официална процедура, т.е. доклада да бъде под формата на законодателен доклад. Съгласно първичното законодателство, договора за функционирането на Европейския съюз, Комисията годишно следва да излиза с насоки за напредъка в областта на вътрешния пазар. До момента обаче тя не се е възползвала от този инструмент. Съгласно член 26 алинея 3 на договора, Комисията представя становището си на съвета и той разполага с последната дума. Не бива да се подценява ролята на съвета в областта на вътрешния пазар, но би било много жалко, ако парламентът също не може да изиграе адекватна роля. Затова трябва да се позовем на член 26 алинея 3 от договора за функциониране на Европейския съюз. Трябва също така обаче като правно основание да се използва и съответната директива или съответният регламент за вътрешния пазар – и тук следва да се позовем на член 114 от договора за функциониране на Европейския съюз. Затова предлагам да използваме член 26 алинея 3 във връзка с конкретния текст на регламент или директива. Това ще ни даде възможности за съвместно вземане на решения. Как точно ще решим въпроса с правното основание за законодателен доклад по собствена инициатива? И Това ще се случи на председателски съвет. За момента обаче те изглеждат по-скоро скептично настроени. Трябва да ги убедим, че това е законодателно предложение, което ще подпомогне прилагането на директивата. И единствения начин, по който парламента може да участва в това е чрез съвместното взимане на решение и чрез диалог между политическите групи. В противен случай единният пазар би разчитал единствено и само на този европейски семестър, на това европейско полугодие. Не ни трябва само полугодие, трябва ни същинско управление. През 2009 година господин Монти предло... излезе с доклад за единния пазар и изиска неговото прилагане. Затова смятам, че трябва да продължим тази му инициатива. Докладът би бил успешен, би се радвал на широк отзвук, ако го подкрепят всички политически групи. Благодаря, господин председател. Благодаря. Казва председателя, благодаря и за презентацията. За съжаление, не можахме да изгасим светлините, за да можем по-добре да следим. Може би трябва да се обърнем към някои технически компетентен наш сътрудник с моба за помощ. Съжалявам, че не можахме да се проявим на висота. Така ли иначе, благодаря за презентацията, искам да кажа. Благодаря и за добре свършената работа. Това е политически доклад, също с изключително важен за нас и за нашата работа. И за това ви благодаря. Благодаря за начина по който го изложихте. Пряко и градивно. Господин Коферати има думата като представител на докладчиците в Сянка. Е, благодаря ви, господин председател. да напред държа да благодаря на господин Шваб. Благодаря ви, скъпи колега, че представихте досието по толкова ясен начин. Благодаря ви и в частност за много ясният начин, по който разгледахте това сложно и деликатно досие. Вие ясно изказихте намерението си да не се ограничите само до приспособяване на досието. Вие действително се опитвате да промените кардинално подхода и да представите един нов подход, който действително може да обърне необходимото внимание на въпроса за управлението на единния пазар. А този въпрос действително е от първостепенна важност и за нас, и за комисията, и за съвета. Съгласен съм с много от коментарите ви за методите за подобряване на връзката и отношенията между институциите от една страна и институциите на Европейския съюз и държавите членки от друга страна. Днес всички се стремят да признаят и да обърнат необходимото внимание на доброто функциониране на единия пазар, но понякога мерките, които се взимат на национално равнище, се оказват прекалено скромни и следователно недостатъчни. Ето защо трябва да се прилага ежегодно качествен, а не само количествен анализ на мерките за насърчаване на единия вътрешен пазар. Производството за установяване на нарушения действително не е достатъчно. Трябва да се прави оценка на всички мерки, които се прилагат и съответно да се да се вземат мерки за преодоляване на евентуалното изкривяване на вътрешния пазар. Важно е, възможно най-бързо да се взимат корективни мерки. И действително смятам, че най-важното в вашето предложение е идеята ви за една нова стъпка напред – чрез представянето на ново законодателно предложение, което ще позволи всички въпроси, свързани с единия пазар, да бъдат включени в европейския семестър. И по този начин да се превърнат в неразривна част от економическата политика, която ще се решава възоснова основа на въпросите, които разглеждаме тук. Но повтарям, вашия подход е добър и трябва да го подкрепим. Добре е да обсъдим и техническите инструменти. Добре е да се направи препратка към член 27 от договора за функциониране на Европейския съюз, тъй като правното основание понякога създава въпроси, но не бива да се спираме пред техническите трудности. Трябва да си поставим амбициозни цели – и да имаме големи политически амбиции. Трябва да вземем предвид много важни въпроси, които не са признати по формален начин. Трябва да включим и някои други аспекти. Безспорно, промишлената политика ще бъде един приоритет за бъдеще. Ще имаме възможност да уменим мнение с господин комисарята Янида след обед. Но в предложението господин Шваб се съдържи този аспект. Въпросът ми към вас е следният. Ще се позовете ли на всички различни разпоредби, свързани с вътрешния пазар в предложението си или предпочитате да се съсредоточите върху евентуалните изменения, след което чрез друг, е, други разпоредби да се позовете на конкретните е, законодателни документи, управляващи дния пазар. Благодаря ви, думата господин Мандерс. Много ви благодаря, господин председател. На свой ред е, бих искал да благодаря на Андреаса за извършната от него работа. Действително, въпросът е от политическо естество и аз лично се чувствам по-скоро като технократ тук. Понякога се оказва, че е много трудно да обяснявам такива сложни въпроси на хората около мен. И затова се възхищавам на работата, свършена от Андреас. Вярно е, че единният пазар е най-голямото постижение на Европейския съюз през последните 20 години. И може да го почувствим като най-големият успех на Европейския съюз като цяло. Знаете, че има над 900 производства за установяване на изпълнение през 2011 година поради неправилно транспониране или прилагане на европейското законодателство. Това показва, че самите държави членки си избират, така да се каже, мерките, които им харесват и тези, които не им харесват и не винаги проявяват необходимата солидарност към европейското законодателство. Действително има възможност за подобряване на положението и за целта имаме нужда от а, добър анализ. Но анализът не е достатъчен. Доброто законотворчество не е достатъчно. Основният въпрос е свързан с доброто прилагане на законодателството в държавите членки. А стана ясно, че подходът в 27-те държави членки е различен. Андрея се смята, че регламентът е по-добър законодателен инструмент от директивата. На теория наистина това е така, но на практика опитът ни показва, че не винаги това е вярно. Поставя си следният въпрос, свързан с контрола на спазването на законодателството. Може би ще е добре да има една система от а, органи, които да контролират прилагането на законодателните документи под егидата на комисията. Трябва да вземем предвид и националните парламенти, и при изготвянето на един регламент, например, трябва да предвидим система, която да асоциира националните парламенти защото регламентът трябва да бъде одобрен от всички държави членки, от парламентите на всички държави членки. Една директива се транспонира по различен начин в 27-те държави членки и съответно функционирането не винаги е едно и също във всички държави. през 20-те години на съществуването на единния пазар. Не веднъж съм разглеждал положението. Има над 15 000 разследванията по отношение на тълкуването на законодателството и евентуалните мерки за подобряване на функционирането на вътрешния пазар. И мисля, че нашата комисия може да разгледа по-внимателно този въпрос. Всички малки и средни предприятия биха могли чрез СМС-и, например, да ни дават примери за евентуални конкретни мерки за подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Това би било добър, един добър диалог между нас и МСП, който ще покаже, че действително МСП са живата тъкан на вътрешния пазар. Мисля, че можем по този начин да обединим мненията на всички тези предприятия. Да, стремим се да подобрим вътрешния пазар, но трябва да го направим чрез конкретни мерки, за да бъде ефикасна тази, ефикасни нашите мерки. Мисля, че елементът свързан с комуникацията в доклада на Андрея Шваб наистина е отличен. А комуникацията беше пренебрегната през последните 20 години, според мен. Действително трябва да подобрим комуникацията си, особено по отношение на гражданите. В точка А се говори за политическа оценка в точка А на първото доклада и бих искал да знам какво точно се разбира под политическа оценка. Мисля, че трябва да запазим политически характер на нашите разисквания и да не се превръщаме в технократи. Председателят, благодаря ви. Радвам се, че за първи път тази година най-накрая обсъждаме този важен въпрос, за който ви благодаря. Госпожа Рюле е на председателската маса до мен. Тя ще поеме председателството, докато мен ме няма тъй като аз ще участвам в редица срещи с е, кандидатът за комисара. Госпожа Рюле, благодаря. Благодаря и на господин Шваб. Много е важно да проведем разискване по тази тема, да подходим стратегически към законодателството за вътрешния пазар и неговото въвеждане в националното. Нерядко държавите членки се сочат една друга с пръст, когато става дума за въвеждането в националното законодателство. За Германия, например, се твърди, че е сред отличниците в тази област, но ако разгледаме нещата в детайл, ще видим, че това не е така. Затова трябва да подходим към темата стратегически. Трябва стратегически план да обмислим как можем да постигнем по-ефективно прилагане на това законодателство. Много е важно върху прилагането да се осъществява систематичен контрол, но трябва да проверим и какви са недостатъците не само в процеса на прилагане, но и в самите законодателни текстове. Има ли празноти и какво можем да предприемем за тяхното преодоляване? Ще се изкажа малко по-малко категорично във връзка с предложението да се приемат предимно регламенти. Разбирам какви са аргументите на колегата, но мисля, че и по отношение на регламентите има проблеми с прилагането и по отношение на регламенти се образуват процедури за установяване на нарушение на учредителните договори. Ако ще тръгнем по пътя на регламентите, трябва да се спреми върху въпроса за детайлността. Регламентът обикновено е рамков нормативен акт, в който разпоредбите не са разписани толкова подробно. И ще ви дам пример. Новата преразгледана директива за обществените поръчки. Текстът е с 214 страници. Напълно невъзможно би било да уредим тази област по силата на регламент. Каква е целта на един регламент? Регламентът задава само рамкови условия. Разпоредбите в него не са подробно разписани. Ако колегата е съгласен с мен, то тогава няма проблем. Но ако смята, че и в регламентите трябва да има детайлно разписани разпоредби, то смятам, че това не е правилното предложение. Um, uh, Коментари от моя страна. Госпожа Маклаклин е нашият докачек сянка, но и аз се интересувам, защото в председател, на срещи на председателския съвет ме изслушват по тези въпроси и за това ги следя отблизо. За това да се превърне в законодателен доклад все още ни трябват подкрепления. И надявам се да получа тези подкрепления, тази подкрепа в лицето на членовете на нашата парламентарна комисия през ноември месец. Това наистина е изключително възлов въпрос, по който трябва да се наложим. Работата ни е ефикасна, когато имаме широко мнозинство, широко парламентарно мнозинство и това е рецептата, по която трябва да се придвижваме винаги, когато докладът е щекотлив. А това е определено от случаят с единния пазар. Затова трябва да включим всички парламентарни комисии в обсъждането на този проекто доклад. Акта за единният пазар, вторият такъв, вече е обсъден тук, в нашата парламентарна комисия, тъй като обхваща нови въпроси, като въпросите свързани с, с транспорта и опазването на околната среда. Затова трябва да се ангажираме в политическото мислене по този въпрос, по това как трябва да бъде усъвършенства национал... единният пазар. При това да включим в обсъждането и в дебата и националните ни контрагенти. Те са определено заинтересувани от опазването на правата на потребителите, както и ние самите. Разбира се, е, искрата на политическият интерес трябва да се запали във всички държави членки и как може да се постигне това, като се обясни колко е необходим единният пазар за създаването на богатство, за преодоляването на кризата и на безработицата. Това е, е, това е печелившият, е, печелившото политическо говорене във времена на криза. Нещо друго сега и от мое име и от името на госпожа Маклаклен е, че трябва да внимаваме повече, да контролираме повече прилагането, транспонирането на директивите и на европейското законодателство, какво проистича от неговото провеждане или не. Смятам, че трябва да засилим работата по прегледа на съществуващото законодателство в момента. Стремим се към по-добро законотворчество тук в парламента. Европейската комисия обаче често ни се оплаква, че не получава достатъчен отговор, достатъчно категоричен отговор от страна на държавите членки, когато стане дума за транспониране на европейско законодателство. Законодателството трябва да бъде обаче създадено, проектирано още от самото начало по начин лесен за прилагане, лесен за интерпретиране и прилагане на европейско равнище. Това е нашето виждане. Няма значение дали става дума за директива или за регламент. Както знаем от нашите проучвания, от проучванията, които често е, поръчваме за действието на, европейс... на европейския единен пазар, е, че е изключително трудно държавите членки да бъдат накарани да контролират оперирането на единният пазар. В някои случаи най-вероятно се налага да се обърнем към деловите среди за с молба за повече информация. Те разполагат с многото информация, която не винаги са склонни да споделят. Затова трябва да сме по-изобретателни в търсенето на начини, по които единият пазар може да бъде по-оперативен по-действащ. И ако, из, ако изнамерим такива начи, държавите членки определено ще тръгнат в крак с нас. Информацията, която, с която разполагаме за единния пазар, трябва да бъде концентрирана в центрове, в координационни точки от типа на Solvit, за да могат да бъдат обработвани всички тези данни по-лесно и ефикасно. Тоест, хора, които по един или друг начин са свързани с действието на единния пазар, няма значение дали са потребители или доставчици на услуги, те биха могли да дават, да предоставят информация в център, откъдето след това тази информация да тръгва. Това ще ни помогне това ще ни помогне в работата ни като политици. Това би помогнало и за обработката на информацията по един по-структуриран и ориентиран към резултати начин. Това на първо място се постига чрез по-добра политическа организация тук, вътре в нашите собствени структури. Важно е да обръщаме достатъчно внимание и на предложенията, свързани с малките и средни предприятия. Това е една от осите, по които трябва да работим малките и средни предприятия трябва по, в един определен момент да бъдат включени в дебата. Тоест, дебата трябва да обхваща не само конкретните текстове, с които работим, като акта за единния пазар, вторият акт, а и всякакви други разпоредби, които са свързани по един или друг начин с проблематиката. Госпожа Маклакин също споделя това становище. Госпожо Тун, виждам, че вие проявявате желание за думата. Някой друг дали иска? Госпожа Сарагоен. Заповядайте. Вие първо и след това отново давам думата на съпредседателстващата. Носител наистина е изключително важно. Държавите членки продължават е, да действат, сякаш отговорността за единния пазар не е тяхна. Сякаш ние тук сме отговорни за вътрешния пазар, а не държавите членки. От друга страна, както спомена и колегата, комисията ни дава знаци, че трябва да има по-силно участие на държавите членки, но тези послания страна на комисията за сега са много слаби. И господин Мендър с право казва, че това са проблеми, за които никой не, е, с които никой не е точно наясно. Съжалявам, че съм толкова откровенна, но комисията действа ся, сякаш проформа привлича други участници, но това не се случва на практика. Те не са поканени за реално участие в консултациите, тъй като никой не, не е запознат с провеждането на тези консултации. Те обикновено се повеждат на английски или най-много на три езика. Много рядко се водят на всичките официални езици на Съюза. И тъй като въпросите, които се обсъждат, са много сложни, често участниците не могат да ги разберат. Имах много сложни разисквания с комисията, защото действително липсва отговорност. Ясна отговорност – и трябва да работим с колегите ни от Генерална дирекция пазар и Генерална дирекция здравопазване в комисията за уточняване на ясната отговорност. Комисията действително носи отговорност, но и ние носим отговорност за насърчаване и оказване на натиск за създаване на тези единни звена за контакт. Аз работих по въпроса за а, онлайн разрешаването на спорове и аз искам и онлайн заключаването на спогове да се включи към този единен център, единно звено за контакт. И това е много важно. Имаме една такава програма, но тя за нещастие не се използва достатъчно. Относно привличането на националните парламенти, действително има какво да се желае. Националните парламенти, националните компетентни органи не участват достатъчно активно и мисля, че трябва да засилим влиянието на форумите, посветени на единния пазар. Те трябва да се организират поне веднъж годишно, трябва да се използват и различните методи за комуникации, чрез излъчвания в интернет, социалните мрежи и т.н. нататък. Действително, вътрешния пазар трябва да се превърне в обект на интерес не само за нас, които работим тук в Брюксел, но и за държавите членки. Председателката, благодаря. Правилно ли разбирам, че представителят на комисията няма да вземе отношение сега? Или желаете да вземете думата? Не, няма да вземете отношение. Добре, благодаря. Ще дам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря за много градивните, полезни изказвания на колегите. Мисля, че трябва да поставим въпроса в политически контекст, ако наистина искаме да се наложим – да се надяваме, че комисията ще подкрепи този наш подход и че следващия път представителят ти ще се изкаже. Нека сега се спра върху повдигнатите от колегите въпроси. Първо, благодаря на колегата Коферати за подкрепата. Също смятам, че независимо от техническите аспекти, от техническите инструменти, трябва да постигнем резултати по същество. Още в самото начало в текста бяха включени прекомерно много кръгове от въпроси, тъй като това е единственият инструмент, с който разполагаме. Председателят току-що каза, че в текста трябва да вземем отношение не само по втория, но и по третия акт за вътрешния пазар – трябваше да вземем отношение и по европейското полугодие. Не ми бе възможно да покрия всички теми, затова бих ви бил благодарен, ако направите някои предложения за изменение. Ще има отделна глава за втория акт за вътрешния пазар, а що се отнася до европейското полугодие, участваме в процеса още от самото начало. Проведени са разисквания. Не смятах, че е необходимо да се спирам върху тях днес, но мога да говоря с докладчиците в сянка за това как може да се осигури по-добър достъп на Европейския парламент. Косък структурата на председателите на комисии по европейските въпроси към националните парламенти ме покани на проява в Кипър. Един от представителите на една от най-големите държави членки говори за прилагането на директивата за услугите. Каза, че в неговата държава членка няма лице за контакт и това показва какви значи, значими проблеми имаме с комуникацията, с предаването на послания за политическите ни решения. Трябва да осигурим по-широко участие на националните си партньори в процеса на комуникация. Европейското полугодие доведе до създаването на положителна атмосфера в националните парламенти и трябва да се възползваме от него като инструмент, за да правим не само макроекономически анализи, но и за да разговаряме с колегите си от националните парламенти за прилагането на директивата. поставянето на законодателството за вътрешния пазар в един по-политически контекст ще ни усложни работата. Ако една държава се окаже в економически затруднено положение и ако към това се прибави и смяната на управлението в рамките на една година, то разбира се прилагането на законодателството ще протича по-бавно и по-трудно проблеми ще има и в държавите с федералистични структури. И тук трябва да се намесим ние, трябва да поемем своята част от отговорността. В противен случай ще проиграем доверието към нас. В миналото, давам ви за пример Унгария, Европейският парламент е допускал немалко грешки – трябва наистина да направим така, че вътрешният пазар и уреждащите го правила да бъдат поставени в центъра на вниманието ни. Нека не се отвличаме, като намесваме и други въпроси. И можем да постигнем тази цел, ако заложим повече на комуникацията. Що се отнася до регламентите, да, следва да се приемат повече регламенти, но само тогава, когато е гарантирано тяхното ефективно прилагане. Към това се и стремим в крайна сметка ефективно прилагане. Показаното от колегата Мандерс по точка АЕ: Мисля, че трябва да отделим внимание не само на макроекономическия анализ в рамките на европейското полугодие. Понякога има проблеми на макроекономическо ниво, защото не се прилага в пълна степен законодателството за вътрешния пазар. И в такъв случай комисията, и това е предложението на комисар Бърние, би следвало в рамките на европейското полугодие да подобри макроекономическия анализ. Но тя трябва да заложи и на втори стълб в рамките на европейското полугодие, който да обхваща вътрешния пазар. Ние от своя страна трябва да застанем на политическо становище. Трябва ясно да заявим, че законодателството за вътрешния пазар засяга всички държави членки трябва също ясно да заявим, че сме готови да отстояваме позицията си спрямо всички държави членки. Не бива държавите членки да се противопоставят една на друга. Не бива, когато се прилага законодателството за вътрешния пазар, да се прави разлика между държавите членки да се разграничават по-големите от по-малките. Към момента по Европейския механизъм за стабилност по-малките държави членки имат по-големи затруднения да, с получаването на финансиране. Възможно е този проблем да се пренесе и върху прилагането на законодателството за вътрешния пазар. А в крайна сметка трябва всички да отстояваме общите си интереси, онова, което смятаме за правилната позиция. И ще цитирам казаното от комисар Болкештайн по случай 10 годишнината от създаването на вътрешния пазар. Той заяви, че вътрешния пазар може да се сравни с едно Ферари. То може да развие много големи скорости, но ние все още не сме ги постигнали. Мисля, че ако продължим работа по вътрешния пазар, можем да превключим от втора скорост, на която сме сега, на трета или дори на четвърта. 12. November няколко думи по процедурата. 12 ноември е крайният срок за внасяне на изменения. Има и допълнителна възможност за внасяне на изменения и тя е 6 декември, 12 часа на обяд. Но това не е съвсем сигурно. Трябва да го изяснят днес координаторите. Гласуването тук в комисията ще се състои на 23 и 24 януари. Текстът ще се гласува в пленарна зала през януари месец. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата und äh, dem Thema Customs Program for... Докладчик е господин Балдасаре. Създаване на програма за действие за митниците и данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014-2020. Господин Балдасаре. Благодаря ви, госпожо председател. След решението взето на председателският съвет на 16 март 2012 година, т.е. решението за разделяне на две на двете програми Фискалис и Митници по предложение на комисиите ИМКО и ЕКОН. Следствие на това решение на председателския съвет, комисията промени своето предложение да вземе предвид становището на парламента и на съвета. На 29 август 2012 година комисията направи своето ново предложение. Двете парламентарни комисии, Комисията по вътрешен пазар и Комисията по комиски и парични въпроси, изразиха своето неразбиране за обединяването на двете програми и своите притеснения относно това обединяване. Предвид разглеждането на новата годишна финансова рамка и бюджетната разбивка, за програмата Митници предвижда близо 548 милиарда евро за период 2014-2020 година. Като цяло трябва да отбележа, че съм доволен от това разделяне на предварителната програма Фискус на две отделни програми Фискалис и Митници. И се радвам, че това предложение беше направено и одобрено от комисията. Все пак обаче предлагам няколко изменения с цел подобряване на правната яснота на текста. Първо, приоритетите трябва да се объединят като конкретни цели. Тук говоря за член 6. Също така бих искал в членовете на регламента да се разпишат тези конкретни цели. Освен това, по отношение на бюджетните средства. За момента нямаме конкретни суми. Чакаме преговорите в рамките на новата многодишна финансова рамка. Има изискване за минимален процент от средствата за информационните технологии. Трябва да вземем предвид бюджетните прерогативи от 75 до 80% от общия бюджет, които се отделят за информационни технологии, като целта и е да се подпомогне дейността на всички служби на митниците. Програмата трябва да насърчава не само съместните дейности и информационно-технологичния капацитет и човешките ресурси, но трябва също така да вземе предвид и засилването на техническият капацитет. Трябва да се взема предвид важни решения, относно информационните технологии, показателите за добро представяне, като всичко това се вписва в желанието за постигане на една конкретна цел и мисля, че можем съгласно член 290 от доклада е на Европейския съюз да се даде право на Европейската комисия чрез делегирани актове да взима тези решения. По този начин Европейския парламент ще има възможност да налага вето или отново да делегира правомощите на Европейската комисия. Относно различни по този начин Европейския парламент ще може да определя компонентите, свързани с Европейския съюз в управлението на програмите. Държавите членки остават отговорни по отношение на необщностният компонент. Няма да се спирам на съдържанието на проекто доклада. В изложението на мотивите ще намерите подробно обяснение на съдържанието на доклада. Очаквам с нетърпение коментарите и приноса ви. Като целта, разбира се, е да приемем тази нова програма. Измененията трябва да се внесат до 12 ноември. И аз разбира се оставям на ваше разположение и ще разгледам с интерес всички ваши предложения. Председателката, благодаря. Бих помолила господин и да даде възможност на господин Шмидт да се изкаже преди него, защото господин Шмидт трябва да си тръгне. Благодаря на господин Коферати. Господин Шмидт. Благодаря на господин Коферати. Аз наистина трябва да отида след 10 минути на друго заседание, на друга парламентарна комисия. Извинявам се за това. Това му е проблемът на човек, когато принадлежи на малка политическа група. Трябва да се разкъсва. Благодаря на докладчика. Наистина е много, много бяха полезни неговите встъпителни бележки. Това е изключително важно за всичките 27 държави членки и за други бъдещи такива. Както обсъждахме вече няколкократно, митниците разполагат с нови компютърни програми и се управляват и контролират по подобрен начин – Разбира се, това води до повече хармонизация, но и до повече разходи. Държавите членки най-вероятно няма да се съгласят да финансират новата европейска информационна система. За момента те просто не знаят какво финансират и какво не. Въпросът ми обаче е към комисията и към, по повод на това как смята тя да осигури подкрепата, финансовата такава на, от страна на държавите членки. Това е един от ключовите въпроси. Какво смята комисията да използва като критерии дали трябва да има задължително участие или то трябва да бъде оставено като факултативна опция. Не бива да забравяме и че организираните престъпни групировки в Европа се възползват от положението на нещата, както всъщност се занимава в момента парламентарната комисия Крим, има милиарди евро, които се губят на година именно в лабиринтите на организираната престъпност. И за това всъщност всички наши програми за действие целят избягването на тези злоупотреби, на този трансграничен маниер на опериране на престъпността, на престъпните мрежи. Това е сред нашите първи, пър, най-важни приоритети за момента и ще продължи да бъде през следващите години. Благодаря на господин Коферати отново за добре свършната работа. Благодаря господин Шмидт. Искам и аз да благодаря на господин Коферати и давам му думата. Благодаря, госпожо председател. Както каза и господин Балдасаре, заедно с комисията постигнахме много добър резултат. Още от самото начало бяхме убедени в правотата на позицията си. Първоначално тя бе отхвърлена от комисията. Още от самото начало искахме програмата да бъде разделена на две части. Тези две програми бяха взаимосвързани, но се развиваха по съвсем различна динамика, състояха се от съвсем различни компоненти. Господин Балдасаре постъпи правилно, като добави някои детайли към текста. Има и няколко допълнителни момента, върху които искам да се спра. Сред тях са действията за борба срещу измамите. Ако тази тема бъде включена в доклада, това ще е много важно за текста като цяло. Има и някои други части от доклада, по които работата продължава. Трябва да се популяризира значимостта на информационните технологии. Трябва да подберем такива формулировки, че да гарантираме ефективното прилагане на мерки на ниво митници – Следва да се отчете ролята на заинтересованите страни, които визира и господин Балдасаре в доклада си. Трябва да се осигури по-активно участие от тяхна страна. Заинтересованите страни могат да допринесат за очертаването на приоритетите ни. В наш интерес е да осигурим по-широко участие от тяхна страна, да се възползваме от натрупания им опит – и познания. Това ще доведе до повишаване на ефективността на политиката в областта на митниците. Вярно е, че има връзка между програмата и унези действия, които пряко или косвено имат връзка с вътрешния пазар би било добре да обмислим тази връзка, без прибързано да си правим заключения. Възможно е по програмата Фискос да се финансират програми за сътрудничество между органите за надзор върху пазара. Това ще допринесе за установяването на повече прозрачност, ще доведе до по-добра информираност за търговския поток, а именно за движението на стоки. Това от своя страна ще повиши конкурентоспособността на отделни държави, ще ни даде също така възможност максимално да се възползваме от постигнатия до тук напредък. Не бива да забравяме, че са внесени някои промени, но трябва да имаме възможност да поставим в по-голяма степен ударението върху отделни въпроси, като например обучението или цялостното укрепване на пазара. Сигурен съм, че ще можем с течение на времето спокойно и подробно да обсъдим тези въпроси. Сигурен съм, защото според мен господин Балдасаре прилага подходящия подход не само по същество, но и на чисто човешко равнище. Готов е да общува с колегите си. Председателката ще се изкажа от името на зелените. Господин Балдасаре се ползва с пълната ни подкрепа. Приветствам казаното от него. Приветствам също, че комисията отчете нашите искания. Нека припомня, че към момента продължаваме работа и по модернизирането на митническия съюз. Във връзка с това от особено голямо значение е финансирането. Ако не се осигури финансиране, ще се забави и напредъка по модернизирането на митническия съюз. А митническият съюз е от значение за вътрешния пазар. Въпросът ми към господин Балдасар е как да осигурим принос от страна на държавите членки, как да окажем по-голям натиск върху тях, Какви са и възможностите на комисията в това отношение? Как можем да окажем по-голям натиск върху държавите членки, например по пътя на разпоредби с задължителен характер? Това е въпросът ми към комисията. До момента съм работила повече в областта на Митническия съюз. Едва сега започвам работа по темата, по която работи докладчика. Благодаря му господин Билан от името на ЕКАРЕ. Е. Много ви благодаря. Бих искал да благодаря на докладчика за изготвените от него изменения. Новият е, доклад следва доклада на госпожа Легрип, по който гласувахме измененията преди две седмици. Той е много важен, защото в него се говори за конкретните цели и за бюджетните перспективи. Няма много коментари, тъй като се запознах с текста и виждам, че най-важните теми са обхванати в договора. Програмата Митници 2013 беше доста успешна и се надявам нейната програма наследник да бъде също толкова успешна. Искам да се спра на изменение 22 и финансовият пакет. Съгласен съм с докладчика. Трябва да проявим гъвкавост, и не бива да, замр... да замразяваме предвидените за тази програма средства. Госпожа Легрип предлага отпускането на средства за модернизиране на митническия съюз, така че действително трябва да сме готови да адаптираме отделните бюджетни пера според нуждите. Още веднъж благодаря на господин докладчика. Председателката, благодаря. Давам думата на господин Даскало от името на комисията. You, um, like the... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на господин Балдасаре и на господин Коферати за направените от тях коментари. Комисията направи предложение, което продължава напълно настоящата програма. Според оценката по средата на изпълнението и тя се оказва ефективна. Имам обаче известни резерви към някои от предложенията, направени в различните категории за да упрости изказването си, ще се спра на четири категории. Първата е финансирането на оборудването. При междинната оценка не се е поставил въпрос за финансиране на новооборудване. В оценката на въздействието разгледахме сценария за финансирането на оборудването, но, то, но този сценарий не беше прият, тъй като той е свързан с значително увеличаване на бюджета. От а, предложението на докладчика не става ясно кой вид оборудване точно трябва да бъде финансирано. Оборудването е много общо понятие. То обхваща всичко от а, обикновени бинокли до специфични а, скенери с а, рентген, например, и за момента трудно може да. Много трудно можем да намерим необходимите финансови резерви, за да финансираме оборудването. И това е много важен въпрос. Разбира се, в комисията сме наясно защо е важно оборудването, но не смятаме, че бюджета на програмата е в състояние да финансира ново оборудване. Вторият е, елемент, по който имаме резерви, са делегираните актове и предложенията по отношение на делегираните актове. Повършвам внимание ви върху факта, че това е програма за изпълнение. Става въпрос е, главно за е, организиране на обучения за служителите. Тази програма няма за цел промяна в политиките, и смятаме, че в този случай актовете за изпълнение са напълно достатъчни. Друг аспект, по който имаме известни резерви, е свързан с предложението за праговете по отношение на бюджета. Привличам вниманието ви върху факта, че междинната оценка взима правит гъвкавостта на финансирането. Ако определим прагове предвид трудната финансова ситуация и предвид трудните, трудностите за предвиждане на развитието на програмата Митници от 2020 година, бихме искали да имаме възможност за преразпределяне на бюджетните средства според потребностите, потребностите ни. Това е много важно за нас и държа да отбележа, че предвидените 0,25% от бюджета, т.е. този прак от 0,25% от бюджета, свързани с оперативните разходи по програмата, е много нисък прак. И накрая имаме известни резерви по някои предложенията, свързани с показателите. Не сме много наясно каква точно е целта и какви са мотивите за въвеждане на този показател и ще имаме нужда от разяснение преди да започнем да работим с него. Благодаря ви. Председателката благодаря. Нека помоля представителя на комисията да отговори на въпроса на господин Шмидт, а именно как можем да направим така, че държавите членки в по-голяма степен да участват в финансирането на програмите. Sorry, I didn't expect to answer because he left, but probably somebody will pass him the message. А, може би аз да взема думата. Имаше всъщност няколко въпроса от страна на господин Шмидт. Първият бе свързан с приоритетите. Как ще се градират тези приоритети в а, м, програмата? Първият ни е свързан с... Първият ни приоритет е свързан с събирането на информация за Европейската информационна система. Това ще бъде всъщност пътната карта, по която след това ще се проведе актуализирането на цялата система, която трябва да бъде финансирана до 2013 година. Това е определено усилие, което трябва да се положи от комисията и от държавите членки. Всеки ще знае точно какво трябва да свърши и съответно да вземе бюджетни мерки. От страна на комисията бюджетът ще дойде само от програмата Митници 2013 година. Вторият въпрос, който е повдигнат е защо Защо някои системи се финансират само от някои държави членки? Това всъщност се дължи на нуждите, които, на потребностите, които определихме като най-належащи защото сметнахме, че усилията положени от някои държави членки могат да дадат резултат, облагодетелстващ всички останали държави членки. И за това, вместо да правим всичко по 27 пъти, сметнахме, че можем да съберем група от няколко държави, нещо като коалиция на желаящите 5, 6, 7 държави членки, които да работят за общото благо, така да се каже. Това е съответно предвидено в програмата чрез един специфичен инструмент, предвиждащ именно това – нещо като изпитание от страна на няколко държави членки, които след това да бъдат популяризирани чрез останалите. Сега по въпроса за антикорупционните мерки против измамите. Олаф, например, използва мрежа, която се финансира от програмата Митници 2013. В тесни контакти сме с тях, тъй като те използват всички наши структури, чрез които държавите членки са в контакт една с друга. И именно финансирането идва от програмата Митници 2013 година. И това е всичко от мен. Благодаря. Thank you very much. I think this has brought more, uh... Благодаря. Мисля, че тези ваши бележки бяха полезни за разискванията като цяло. И сега ще дам думата на докладчика, господин Балдасаре. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря на всички изказали се, на господата Шмидт, Коферати, Билан. Благодаря на колегите за бележките. <clears throat> очертаните теми, като например финансирането, необходимостта да се наблегне върху сигурността и борбата с измамите, ролята на информационните технологии и ролята на заинтересованите страни са сред основните моменти на програмата, която разглеждаме. Нека помислим огромните вреди, които се нанасят на европейската економика от деяния като фалшифициране, пиратство, пропуски при осигуряването на безопасност на храните. Всички тези деяния се извършват <clears throat> в рамките на трансграничния трафик на стоки, например. И трябва да се борим срещу тях. Трябва да осигурим една добре и безпрепятствено функционираща система, така че да защитим границите си и митническите процедури. Използването на информационните технологии само може да допринесе за по-доброто функциониране на системата. Що се отнася до финансирането, цитираните от нас проценти според нас са минималният размер на финансирането за, всеки, за всяка област. Трябва да има, разбира се, марш за маневри. Разговарях с комисията. Да се надяваме, че ще можем да постигнем консенсус. Трябва да се задели минимален размер на финансирането, така че да се очертаят и точни действия. До 12 ноември е срокът за внасяне на изменения. Благодаря ви за коментарите и предложенията. Ще ги отразя в измененията. Благодаря ви за разискването, казва председателката. С това приключваме. Um Нека ви припомня, че днес 15 часа ще разговаряме с комисар Таяни. Призовавам ви да осигурите широко участие от вашите политически групи. Разискването ще е днес в 15 часа.